Buenos días. Si les parece, vamos comenzando. Добро утро, предлагам ви да започваме. Дами и господа, моля за тишина. Предстоят ни много доклади за гласуване. Имайки предвид, че ни предстои толкова гласуване, ви предлагам да работим експедитивно и организирано, за да си свършим работата. Няма да обявявам резултатите с за, против и въздържали се. На екрана се вижда какви са резултатите и мисля, че по този начин ще работим по-бързо. Всички ли сте си подготвили картата за гласуване? Признавам си, че аз забравих моята си. Нека да започнем с приемане на дневния ред. Има някои промени. На първо място доклада ДОЦ, освен това точка 11 доклада КАДЕК, и Седемнайста точка, доклада на а, госпожа Невеш, няма да бъдат а, разглеждани днес. Ще бъдат отложени за следващото заседание. Искам да ви напомня, че днес след обяд ще разговаряме с комисаря Даманаки при закрити врата. на това заседание комисаря ще ни предостави информация за споразумения с трети страни и водените преговори. Що се отнася до срещата ми с комисаря, аз казах, че комисията не е доволна от тези заседания при закрити врата. Обикновено разговаряме по въпроси свързани с външното измерение, с поразумения с трети страни. Ние не, не смятахме, че споразумения, че тези срещи са особено полезни. Комисията не ни даваше отговорите, които искахме и те заседания или трябва да се провеждат открито, или пък въобще да не ги провеждаме. Ето защо комисарят предложи да дойде тук и да ни представи и да ни даде информация за напредъка по споразуменията. Ето това ще правим днес след обяд. Точка втора приемане на протокола от заседанието на 21 май. Ако няма забележки, протоколът ще се счита за прият. Съобщение на председателя няма. Предлагам ви да започнем с четвърта точка. А, има, а именно обща организация на пазарите на продукти от риболов и аквакултури. Докладчик е господин Стивенсън. Предлагам ви да започнем с гласуването. Готови ли сме? Седемдесет и второ изменение. Готови ли сте? Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Всички ли сте поставили правилно картите си. Нека да започнем отново да гласуваме. След като един път сте сложили картите в машината, не ги пипайте повече. Нека да бъдем по-бързички, защото ще стоим тук до утре. Всички ли гласувахте? Край. Отхвърля се. 75. Гласувайте. Край. Приема се. 76. Край на гласуването. Отхвърля се. 77. Край на гласуването. Приема се. Седемдесет и осем. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 82. Начало. Край. гласуваме пак. 82. Ако много бързам, ми кажете. И така, гласуваме 82 изменение. Всички ли гласувахте? един глас от социалистите в повече. Да гласуваме отново. 82-ро изменение. Нека не правим промени в групите и онези, които ще гласуват в тях. 82 изменение. Гласувайте. Край. Пак има един социалист в повече. мога да кажа кой трябва да гласува и кой не трябва да гласува. Вие сте онези, които трябва да решат кой може и кой не може да гласува. Пак сме на... Все още сме на 82-ро изменение. Гласувайте. Всички ли гласувахте? Край на гласуването. Rechazada. Enmienda 83. Comienza la votación. Se cierra. Осемдесет и шесто изменение. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 88 изменение. Гласувайте. Край. Приема се. 89 за. Край на гласуването. Отхвърля се. 91. Гласувайте. Край. Отхвърля се. Деведесет. Начало. Край. Отхвърля се. 92. Край. Отхвърля се. Енви 8. Начало. Край. Отхвърля се. 94 е оттеглено. 95. Начало. Край. Приема се. Компромисно изменение 1. Начало. Един социалист повече. Не съм сигурен как точно става това. Според машината има един в повече. Системата е електронна и отхвърля всички несъответствия и грешки. Компромисно изменение едно. Начало. Край. Приема се. Компромисно изменение 2. Начало. Край. Приема се. Компромисно изменение 3. Начало. Край. Приема се.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 след компромисните изменения, следващото трябва да бъде изменение 108. Всички ли гласувахте? Край на гласуването. Отхвърля се. 111. Гласувайте. Край. Отхвърля се. Компромис 4. Начало. Край. Приема се. Компромис 5. Начало. Край. Приема се. 115 изменение. Начало. Край. Приема се. 150, 121. Начало. Край. Приема се. Компромисно изменение 6. Начало. Край. Приема се. 130 изменение. Начало. Край. Приема се. 132. Начало. Край. Приема се. 133. 135. Начало. Край. Приема се. 133. Начало. Край. Приема се. Компромис 7. С разделно гласуване. Първа част. Начало. Край. Приема се. Втора част. Начало. Край. Приема се. 141 измерение. Начало. Край. Отхвърля се. Компромис 7. Бис. Начало. Край. Приема се. 142. Начало. Край. Отхвърля се. 145. Начало. Край. Отхвърля се. 147. Начало. Край. Отхвърля се. 148. Начало. Край. Отхвърля се. 151. Начало. Край. Отхвърля се. 149. Начало. Край. Отхвърля се. 150. Начало. Край. Отхвърля се. 152. Начало. Край. Отхвърля се. NV17. Начало. Край. Отхвърля се. 153. Начало. Край. Отхвърля се. 154. Начало. Край. Отхвърля се. 3. 13. Начало. Край. Приема се. 162 Гласувайте. Край. Приема се. Компромис 8. Начало. Край. Приема се. 168. Начало, край. Приема се. 165. Начало. Край. Приема се. 172. Начало. Край. Приема се. 175. Край. Приема се. 176. Начало. Край. Отхвърля се. 177. Начало. Край. Отхвърля се. Компромис 9. Две части. Първа част. Начало. Край. Отхвърля се. Втора част. Начало. Край. Приема се. 187. Начало. Край. Приема се. 188. Начало. Край. Приема се. 190. Начало. Край. Приема се. 192. Начало. Край. Приема се. 15. А, извинявайте. Компромис 10. Начало. Край. Приема се. Сега 15-то изменение. Начало. Край. Приема се. 199. Начало. Край. Приема се. 201. Начало. Край. Приема се. 202. Начало. Край. Приема се. 208. Начало, край. Приема се. 205. Край. Отхвърля се. NV 22. Начало. Край. Отхвърля се. 206. Край. Приема се. 207. Начало. Край. Приема се. 208. Край. Приема се. 209. Край. Приема се. 210. Компромис 11. Край. Приема се. 214. За. Край. Приема се. 215. Начало. Край. Приема се. Енви 23. Край. Отхвърля се. 219. Начало. Край. Приема се. 220. Начало. Край. Приема се. 221. Начало. Край. Приема се. 222. Начало. Край. Приема се. 223. Край. Отхвърля се. 224. Начало. Край. Приема се. Компромисно изменение 12. Край. 226. Приема се. 232. Отхвърля се. 234. Край. Отхвърля се. 235. Край. Отхвърля се. 238. Край. Отхвърля се. 239. 237. Край. Отхвърля се. 239. Отхвърля се. 241. Край. Приема се. 16. Край. Приема се. 243. А 244. Казва ораторът. Приема се. 245. Приема се. 246.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 Приема се. Устно изменение 18. Край. Приема се. 251. Приема се. 252. Приема се. 253. Приема се. 254. Отхвърля се. NV25. Отхвърля се. 255. Приема се. 257. Приема се. 258. Отхвърля се. 260. Край. Приема се. 261. Отхвърля се. 262. Приема се. Sí. 273. Cierra. Aprobada. 200. 264. Приема се.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 Приема се. 269. Отхвърля се. 270. Отхвърля се. Енди 28. Приема се. 271. Отхвърля се. 272. Отхвърля се. Енви 29. Приема се. 274. Приема се. 278. Пада. Двеста седемдесет и седем. Край. Двеста седемдесет и девет. Отхвърля се. 282. Край. Приема се. Двеста осемдесет и пет. Приема се. 286. 287. Отхвърля се. NV30. Отхвърля се. 288. Приема се. 289. Отхвърля се. 290. Приема се. 293. Отхвърля се. 19. Приема се. 294. Приема се. Двеста деветдесет и девет. Отхвърля се. Триста. Отхвърля се. 301. Отхвърля се. 302. Отхвърля се. 303. Отхвърля се. 304. Отхвърля се. Извинявайте. Заповядайте. Връщаме се на 304-то измерение. Искате да го прегласуваме, така ли? Отхвърля се. 305. Отхвърля се. 306. 20. Приема се. Comienza. Termina. Rechazada. Enmienda 308. Comienza. 308. Отхвърля се. 21. Приема се. 309. Отхвърля се. 310. Отхвърля се. 311. 311. Отхвърля се. 312. Отхвърля се. 313. Приема се. 314. Отхвърля се. Компромис 13. Разделно гласуване в две части. Първа част. Приема се. Втора част. Отхвърля се.

320. Отхвърля се. 321. Отхвърля се. NV 333. Не, NV 33, извинявайте. Отхвърля се. 322. Отхвърля се. Триста двадесет и три и триста двадесет и пет амблок. Отхвърля се. Триста двадесет и четири. Отхвърля се. 326. Отхвърля се. 327. Приема се. Триста и тридесет. Приема се. 334. Приема се. 335. Отхвърля се. 336. Отхвърля се. 337. Приема се. 338. Приема се. 340. Отхвърля се. 341.

Отхвърля се. 346. NV34. ND35. Отхвърля се. 348. Отхвърля се. 349. Отхвърля се. 350. Приема се 351. Приема се.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 Отхвърля се. 361. Приема се. 362. Отхвърля се. 363. Отхвърля се. 364. Отхвърля. 365. Отхвърля се. 366. Приема се. 367. NV38. Приема се. 367. Отхвърля се. 368. Отхвърля се. 369.

Компромис 15, две части, първа част. Отхвърля се. Втората част. Приема се. Триста седемдесет и три. Триста седемдесет и седем. Отхвърля се. Устно изменение към 42 член, алинея 1. Гласувайте. Край. Отхвърля се. Компромисно изменение 16. Приема се. Компромисно изменение 17. Приема се. Изменение NV39. Не, извинявайте, 386. Апровада.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

412. Отхвърля се. 413. Приема се. 414.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

424. Приема се. 425. Приема се. Четиристотин двадесет и шест. Rechazada. 427. Abre. 427. Отхвърля се. 300 изменения. Отхвърля се. 430. Приема се. 31. Сабре. Сierra. Aprobada. 433. Abre. 433. Приема се. 434. Се abre. 434. Отхвърля се. 435. Приема се. Трисет и едно. Това е след NV46. 31 изменение. Приема се. 443. Приема се. 445. Отхвърля се. 446. Aprobada. 447. Comienza. Cierra. 447. Приема се. 448. Приема се. 449, 450, 451 заедно отхвърлят се. 454. Приема се. 455. Отхвърля се. 32. Приема се. 457. Приема се.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 462. Отхвърля се. 463. Приема се. 464. Приема се. 465. 466. Извинявайте. Приема се. Преминаваме към преамбила. 34 та точка. Приема се. NV1.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 Aprobado. 38. Приема се. 38. Отхвърля се. 39. Приема се. Компромис 19. Приема се. NV2. NV3 по-скоро. Трето измерение. Отхвърля се. 4. Приема се. 46. Начало, край. Отхвърля се. 47. Начало, край. Отхвърля се. 48. Начало. Край. Отхвърля се. NV3. Начало, край. Отхвърля се. 49. Начало. Край. Отхвърля се. 50. Отхвърля се. NV4. Начало. Край. Приема се. 51. Отхвърля се. 52. Приема се. Сто седемдесет и девет. Начало, край. Приема се. 53. Отхвърля се. 54. Начало. Край. Приема се. Компромис 20. Край на гласуването. Приема се. 57. Отхвърля се. 58. Отхвърля се. Шесто изменение. Приема се. Седмо изменение. Осмо изменение. Приема се. 61. Отхвърля се. Шестдесет и две. Отхвърля се. 63. Отхвърля се. 63. Приема се. 67. Приема се. 68. Приема се. 69. Отхвърля се. 70. Седемдесет и едно. Приема се. Сега подлагам на гласуване законодателното предложение в изменения вид. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. И накрая проекта за законодателна резолюция. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се с огромно мнозинство. Ако искате, можем да направят минутна пауза. 5 o 7 minutos. Hostias. Thank you.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 que vamos tomando asiento. Voy a estar sin prisa, pero sin pausa. Нека да продължим.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 Ok, pues si les parece, continuamos. Hicimos cinco minutos, ya llevamos más de 10. El punto número... И така, нека да продължим. Пета точка от дневния ред. Става дума за задълженията за докладване съгласно регламент 2371-2002 година за устойчивата експлуатация на рибните ресурси. И така, ако нямате въпроси, нека незабавно да преминем към гласуването. И така, последното гласуване мина изключително гладко. Надявам се, че и това ще бъде толкова добро. И благодаря на всички за подкрепата, която ми оказват. И така, изменение 13. Извинявам се, казва председателят 12. Está ah, bien. Comenzamos. Enmienda número 12. Comienza. И така, започваме с изменение 12. Ада. Enmienda 17. Ah, no, aprobó. 17. Всъщност това би трябвало да означава, че преминаваме към 14-то изменение. което има две части и така първата част на изменение 14. Тя се отхвърля по втората част – Втората част се приема. 11 изменение. Приема се 13. Приема се. 15. Отхвърля се. на изменение 11. Моля, гласувайте. Приема се. Деветнайсто. Приема се. едно. Приема се. 22. Отхвърля се. 20. Приема се. 24. Приема се 25. Приема се 26. Отхвърля се. Компромис 1. Приема се. Двадесет и седем на две части по първата част. Приема се. Втората част. Отхвърля се. 35. Отхвърля се. 36. Отхвърля се. 37. Приема се. Компромисни изменения 2. Приема се. 43 на две части по първата. Извинете, всъщност по втората. Първата част отпада, значи по втората част на 43-то. Отхвърля се. Всъщност гласувахме по 43 по втората част, значи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 45. Отхвърля се. 46. Отхвърля се. 47. 51. Отхвърля се. Компромисно изменение 3. Приема се. Четиридесет и девет.

Отхвърля се. Гласуваме блок по 57 и 58 изменения. Отхвърлят се. Четвърти компромис на две части по първата част за Гласувайте, моля. Приема се. По втората част. Приема се. И така, от 60 до 63 анблок. От 60 до 63, така е ли? от 60 е, е, имаме гласуване анблок 65, е, 71 и 73. Край на гласуването. Отхвърлят се. 66. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се компромисно изменение 8 на две части. По първата част, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се по втората част. Край на гласуването. Приема се. 67. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 70. Край на гласуването. Приема се компромис на изменение 5. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Седемдесет и шесто изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се компромисно изменение 6. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 80-то. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромисно изменение 7. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 86. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се 87. Край на гласуването. Приема се. 88. За... Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се 89. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се 91 изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се 94-то. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се 92. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се 93. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Гласуваме заедно по 95, 6 и 7. 95, 96 и 97 изменения. Край на гласуването. Отхвърлят се 98. Моля гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се 99. Моля гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 100. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се 101. Моля, гласувайте. По 101 изменени. Край на гласуването. Приема се 102 изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се 103 изменение. Край на гласуването. Приема се 104 изменение. Край на гласуването. Приема се. 105. то моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 106-то изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се 107. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 108 изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Мотив към преамбюла 1. Моля, гласувайте. Приема се. Втори мотив. На две части по първата, моля, гласувайте. Край на гласуването отхвърли се. Втората част. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 3. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Четвърто изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се компромисно изменение 9. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Мотив 6. Моля, гласувайте. 6. Изменение 6. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Седмо изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромисно изменение 10. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 9. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. И сега преминаваме към гласуването по предложението за резолюция с приятите изменения. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се с голямо мнозинство. Поздравления на господин, за господин Хаглунд. И сега, благодаря ви много. creo que pasamos, si les parece, al siguiente punto del orden del día. Votación sobre el. Става дума за още приложимите разпоредби за Европейски фонд за отмяна на регламент 1083 е, от 2006 година. Господин Бесе. Amendment Изменение едно. Мария, А. Менен Уан. Изменение едно. Гласувахте ли? Край на гласуването. Приема се. Второ изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема 16-то изменение. Моля, гласувайте. Прието. 17-то. Моля, гласувайте. Sorry. Финализа. Апробадо. Прието. Трето изменение. Моля, гласувайте гласуването. Finish. Апровада. Приемат се. Четвърто изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 18-то изменение. Край на гласуването. Приема се. Пето изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Шесто изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 19-то изменение. Край на гласуването. 20. Термина. Aprobado. Amendment 7. Седмо. Край на гласуването. Приема се. 21. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Осмо изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Девето. Край на гласуването. Приема се. Десето изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Единайсто. Край на гласуването. Отхвърля се. 12. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Точно като... Апровада. 22. Приема се. 22 изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 23-то изменение. Край на гласуването. Приема се. 24-то. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 13-то. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приемат се. 14-то. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 15. то Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. И сега гласуваме цялото становище, проекто становище. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се с огромно мнозинство. Благодаря и поздравявам доклад. Сигенте, информе специал И сега следващото специален доклад за 2011 година. Доклад на господин Милана. Estamos, continuamos. Продължаваме с гласуването и започваме с гласуване на изменение номер едно. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Второ изменение. Моля, гласувайте. Сиран. Край на гласуването. Отхвърля се. Амблок гласуваме трето, четвърто, пето и шесто изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромисно изменение едно. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Седмо изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Десето изменение. Са? Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Девето изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 11 изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 12 изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 13. Край на гласуването. Отхвърля се. 14-то. Край на гласуването. Приема се. Сега гласуваме 15 то и 16 то блок. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 17 изменение. Край на гласуването. Приема се. 18, 19 and 20. 18, 19 и 20 изменение. Гласуваме анблок. Моля, гласувайте. Осемнайсто, деветнайсто и двайсто гласуваме едновременно. Край на гласуването. Приема се. Двадесет и второ изменение. Разделно гласуване, първа част. Прегласуваме. Значи, 22 изменение, първа част. Край на гласуването. Приема се втора част. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 23-то изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се 24-то. Край на гласуването. Отхвърля се. 25-то. Край на гласуването. Отхвърля се. 27-то. Край на гласуването. Отхвърля се. Всъщност това беше 26-то, казва председателя. We vote 26 instead 27. Okay. Yeah. I... Гласували сме 20. Не, също 26-то. Трябва да гласуваме 26-то. Хайде да прегласуваме 26-то. Тирам. Приема се 27 сега. Край на гласуването. Отхвърля се. 28. Край на гласуването. Приема се. Трети компромис. Край на гласуването. Приема се. 300 изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 31. Край на гласуването. Приема се. 33-то изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 34-то изменение. Край на гласуването. Приема се. 32. Моля, гласувайте. Крайно гласуване. Приема се. 36 и 37 ще бъдат гласувани едновременно. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 38 изменение. No, 38, no. Because compromise 3 was adopted. Uh, yes. 14, huh? 14, казва 40. Amendment 40. 40 по-скоро. Край на гласуването. 41. Край на гласуването. Отхвърля се. 42. Край на гласуването. Приема се. 43. 44. 44. 44 по-скоро поправя се. 44. Председателят. Апровада. Приемат се. 46-то. Край на гласуването. Приема се. 47-мо. Край на гласуването. Приема се. 48. Край на гласуването. Отхвърля се. 49-то. Край на гласуването. Приема се 50-то. Приема се 51. Край на гласуването. Отхвърля се 52. Край на гласуването. Приема се 53. Край на гласуването. Отхвърля се. 54-то. Край на гласуването. Приема се. 55. Край на гласуването. Приема се. 56. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 57. Край на гласуването. Приема се. 58. Край на гласуването. Отхвърля се. 59-то. Край на гласуването. Приема се. А сега цялата проект резолюция. Край на гласуването. Приема се и поздравявам. Господин Бесе, казва председателят и си поправя господин Милов. Hemos terminado la votación. Muchas gracias a todos, intérpretes. С гласуването. Благодаря ви. Благодаря и на преводачите. Завършихме по-рано от предвиденото. Закривам заседанието и ще ще започнем отново в 15 часа, тъй като ще, ще проведеме едно мини изслушване, а след това ще имаме честа да посрещнем госпожа комисар Дамана. Well done, Gabriel. Thank you. Uh, good. Uh, not bad. good.